Продължаваме с дневния ред. Сега ще обсъдим доклада на Серджио Коферати за дългосрочната ангажираност на акционерите декларацията за корпоративното управление. Моля, господин Коферати има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин di i colleghi che hanno collaborato alla stesura di questo. Господин председател, искам да благодаря на колегите, е, които помогнаха за изработването на този доклад. Аз мисля, че е, е, тези благодарности не са нещо обичайно. Работата беше трудна. Гласуването в съответната парламентарна комисия един път беше гласувано. След това беше внесено в пленарна зала, но беше отложено по решение на председателския съвет. Беше предвидено гласуване през юни, после беше отложено за юли и най-после утре ще можем да гласуваме. Това ни отне много време, но мисля, че изборът беше съвсем уместен, защото можахме да работим много по-задълбочено по същество. Въпросът е сложен, противоречив и имаше много мнения, които не съвпадаха. Това обаче е съвсем естествено. Искам да благодаря на докладчиците в, в Сянка. Но преди да пристъпя към самото съдържание на доклада, искам да кажа следното на представителя на Европейската комисия. Лично аз мисля, че тази директива е най-важната част от много по-широка мозайка. Ще се подобри управлението на европейските предприятия. Това беше в Бялата книга на Жак Делор още от 1993 година. В момента работим в оказаната е, посока. Работата е трудна, уморителна, но си заслужава. Е, днес е, ние ще видим в каква степен това засяга акционерите, както и останалите партньори. И така, казвам, че предложението беше разработено на времето от председателя на Европейската комисия. Европейската комисия поде и други инициативи инициативи от сходен характер. Както вече казах, ние определихме дългосрочните насоки за предприятията и за акционерите, за да има по-голяма прозрачност по ключови елементи от управлението на предприятието, така нареченото Corporate Government. Е, това е много важно, за да могат дружествата да избират своите акционери. Естествено, говорим за е, дружества, е, които са котирани на борсата. Освен това има мерки за подобряване на гласуването от страна на акционерите. Това е в духа на демокрацията, но и на ефективното управление на дружеството предоставянето на информация от посредници също ще бъде по-ефективна и работата на акционерите ще стане по-отговорна. Има и мерки, които ако са надлежно приложени, ще увеличат прозрачността на печалбите на акционерите и на ръководещите предприятието. Защото е, политическо управление за дадено предприятие означава краткосрочно, но най-вече дългосрочно предприятието да просъществува т.е. да не се обслужват само финансови цели. Това са мерки, е, които е, дават и по-голяма прозрачност е, и за всички консултанти, които е, дават съвети на дружеството. Ние се съобразихме с всички изисквания, които предложи Европейската комисия. Това е един съзнателен избор. Това се отнася и към всички е, страни, които участват в е, работата на дружеството. Те ще бъдат подложени на контрол, като контрола ще зависи от националната система в всяка определена страна. Е, промените, предложени от парламента, са по посока да се учи отчитат националните особености, без обаче да се поставя под съмнение единството на европейската политика. Остава въпроса и за така наречените администратори на предприятията. Е, имаше сходство на мненията, но имаше и различия. Иска се да се постигне някаква последователност. Ние искаме акционерите да могат да гласуват, обаче това да бъде задължителен вод за всички консултативни органи, е, за всички страни. Сега, спецификите на отделните страни, е, борбата срещу данъчните измами трябва да се извършва чрез нови инструменти, годишни финансови отчети за предприятията, които са котирани на борсата. Това е част от инструментариума ние е, включихме и директивата за акционерите е, като първата законодателна среща, за да може да се е, предвиди възможност за незабавна промяна на директивата по счетоводната отчетност. Отново благодаря на всички, които работиха с мен. С жив интерес ще слушам вашето мнение. Госпожа Йорова има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми а, членове на Европейския парламент. Благодаря ви за това, че правихте интерес към това предложение. И нека да ви припомня какво беше нашето намерение, когато внесохме това предложение. Спомнете си, че финансовата криза засегна световната економика и някои от държавите членки по-специално. Корпоративното управление а, се очерта като важна тема и по тази тема беше постигнат консенсус, че трябва да се обърне внимание на аспектите, които са довели до задобучаване на кризата, да се разгледат тези проблеми на европейско ниво. Целта е Европейския съюз да а, поеме по пътя на устойчивия дългосрочен растеж. През следните няколко години капит, капиталовите пазари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 се характеризираха с бързи сделки, без да се поемат ангажименти за дългосрочни инвестиции. Дори пенсионните фондове имат за цел да гарантира дългосрочна възвръщаемост на инвестициите. Те по-скоро поставиха краткосрочен натиск върху предприятията. Имаме нужда от дългосрочно финансиране и дългосрочен ангажимент. Това означава повече а, конкурентно конкурентност на световната сцена. Смятаме, че е, като се засили корпоративното управление, ще дадем възможност на инвеститорите да защитават своите правила. По този начин европейските предприятия ще станат по-привлекателни за инвеститорите. Искам да благодаря на господин Коферати и на всичките докладчици в Сянка за положените от тях усилия за очертаване на позицията на Европейския парламент. Приемам на сърце постигнатия компромис и приветствам преговорите между законодателите. Нека да изразя моята позиция по някои от измененията за засилване на прозрачността в предприятията, свързани с данъчните разпореждания и данъчната политика като цяло. Целта е да се ам, избегне агресивното а, данъчно планиране и да се избегне укриването на данъците. В тази връзка трябва да се а, изпъл... приложат определени мерки. През юни месец а, се даде началото на обществени консултации а, по темата, като а, през първото 3 месече на 2016 година ще се извърши оценка на въздействието. На следващо място да се увеличат да се увеличи правото на глас на, акцион, на акционерите. Въпросът е как по най-добър начин да се постигне това. Не трябва да обесърчаваме инвеститорите, особено тези, които са от чужбина и искат да инвестират в европейските компании. Не трябва да, изгуб, да губим от поглед и интересите на а, малките акционери. На следващо място транзакциите свързани с трети страни беше отхвърлено първоначалното предложение на комисията. Имаме нужда от хармонизиран прак за хармонизирането на правилата. 40% от акционерите в момента са от различни страни и такива транзакции от трети страни водят до фрагментиране, увеличаване на разходите за инвеститорите и за компаниите. Благодаря ви, благодаря. Сега господин Лудвинсон има думата. Така е talman. Благодаря, господин председателю. Този пакет с мерки е много положителен. Правилно е да се създадат стимули за акционерите, така че да мислят в дългосрочен план, когато инвестират в дадено предприятие. Важно е да има мерки, които да насърчават е, движението на капитал в трансграничен мащаб. В парламента получихме широка подкрепа, свързана и с засилване на прозрачността в предприятията. Имаме нужда от по-голяма подкрепа за по- голяма счетоводна отчетност, да има по-добър поглед върху нещата и това, което се случва в предприятията, да се избегне агресивното данъчно планиране и избягването на данъците. Парламентът трябва да се ангажира по-интензивно по време на следващите тристранни срещи. Благодаря ви. От името на Комисията по економически въпроси. Уважаеми господин председател, много време ни трябваше, докато стигнем до този дебат, но си струваше. Резултатите са много интересни тъй като възникват множество ключови въпроси. Особено като се има предвид е, текстовете, свързани с корпоративното управление, ние искаме да урегулираме дейностите на компаниите на пазара. Разбира се, най-важният въпрос е дали гражданите ще бъдат доволни. На второ място – какво ще е отражението върху инвеститорите и предприемачите. Как ще спрем тези, които експлуатират работниците си и мамят? Може би трябва да се опитаме да бъдем по-конструктивни и да урегулираме по начин, който няма да пречи на економическия растеж – а по-скоро ще създаде стимули за този митичен растеж, за който непрекъснато говорим. Разбира се, свободният пазар непрекъснато се споменава. В крайна сметка, кой разкрива новите работни места? Това не са правителствата или Европейския парламент. Ясно е, че за да има нови работни места, трябва да има активни предприемачи. 90% от дружествата в ЕС са маки и средни предприятия. И ние не можем да се водим от презумцията, че те единствено експлуатират работниците си. Що се отнася до възнагражденията на директорите, би трябвало акционерите наистина да имат възможност да се произнесат по тях – с оглед на изпълнението на поставените цели. Много съм доволен от доклада. Искам да благодаря на колегите от комисията ни, защото дълго разисквахме, но днес имаме документ, който може да се използва за преговорите в съвета. Разбира се, пак ще има трудности и разногласия, но ми се струва, че е най-важното да определим конкретната цел. И ако бъдем проактивни, ще постигнем успех. Благодаря, господин председател. Господин Коферати е извършил чудесна работа в една ситуация, която не беше никак проста. Той работи по проекто директивата много конструктивно с е, докладчиците в Сянка. Ние от правната комисия допринесохме за подобряване на е, областта е, на данъчно облагане и прозрачност. Искам да подчертая и ролята на социал-демокрацията тук, а именно постигането на повече информации относно рисковите сделки. Тези информации има изискване да бъдат представени на обществеността. Уважаема госпожа комисар, трябва да се събудим, трябва ни повече участие. Според правилата, Общото събрание трябва да одобрява възнагражденията. Това от една страна означава да се укрепят компетенциите на акционерите и правомощията на Общото събрание. А именно те са онези, заедно с работниците и служителите, те са онези, които ще допринесат за едно устойчиво развитие на предприятията. Текстът съдържа и обаче и някои, съдържа всъщност някои неща, които според мен са много важни, а именно меропри, мер, мероприятията, които трябва да се проведат за, в борбата срещу данъчните измами. Говорихме за докладването страна по страна. Според мен това е нещо изключително важно. Тук искам да подчертая, тази мярка е абсолютно на място в този доклад. За нашата политическа група тези информации са от изключително значение. Става дума за добрия имидж на предприятието, който е поставен на карта, когато предприятието е под натиск. Днес поставяме истинските репери в борбата срещу данъчните оазиси и данъчните измами. Аз се опитвам да бъда гъвкъв, но не злоупотребявайте с моята готовност, тъй като трябва да спазваме графика. Господин Месершмит. Благодаря. Естествено, много е важно да е, уточним правилата за предприятията, за акционерите, но до каква степен ние би трябвало да се намесваме? говорим за свързаните лица и възнагражденията на директорите. Непрекъснато се намесваме в работата на частните дружества, а всъщност те са не да определят начина на, своето, на своите действия. Много често се говори за краткосрочните печалби и загърбването на солидните е, е, резултати. Ние познаваме от Дания Епем Мърлер, Новонордиск. Това са все предприятия, които действат с много голяма отговорност. За това ние смятаме, че има нужда от добра рамка, но не може да подкрепим доклада, тъй като смятаме, че той отива прекалено далеч. Госпожа Викстрам. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на господин Коферати и всички колеги за усилената работа и доброто сътрудничество за усъвършенстване на това важно законодателно предложение. Много се радвам, че успяхме да постигнем компромис в центъра на Европейския парламент. Компромис, който може да спечели подкрепата на проевропейски прогресивни сили. Това означава, че всички ние трябваше да направим отстъпки е, и това в дух на компромис поради са въпроси. Аз мятам, че крайният резултат е приемлив за всички нас. За групата на либералите е много важно тази директива да улесни акционерите да упражняват правата си в трансгранични условия и да няма допълнителна бюрокрация, защото, да си го кажем направо, европейските предприемачи и фирми няма да процъфтят в резултат на допълнителните правила. На тях ще им помогне една добра бизнес среда, така че да могат да се занимаят с основните си задачи. Не можем да създадем дългосрочен, дългосрочна активност на инвеститорите чрез предложения, които изискват различни документи или данъчни стимули, акционерите имат нужда от добра информация. Но това означава, че трябва да се ангажират с предприятията, в чиято държат акции. Ако това не е така, политиците не могат да създадат такъв интерес изкуствено. Аз мисля, че Акцентът върху необходимостта от политика за подробна информация за възнагражденията и възнагражденията на ръководителите е малко трудно за разбиране и популистко. Аз лично щях да се радвам да премахна още повече но се радвам, че компромисните предложения зачитат проблемните области, които са проблемни. Днес аз се чувствам много по-спокойна и призовавам моята група да подкрепи компромисите и очаквам тристранната среща и продължителната дискусия. Борбата, мисля, че ние трябва да се борим за правата на акционерите, а не техните задължения. Господин Масталка има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, госпожо комисар. Днес всъщност ние разглеждаме преработения вариант на две директиви за дружественото право. Една от целите е по-дългосрочната ангажираност на акционерите спрямо компаниите, в които инвестират. Важно е също така директорите да бъдат насърчавани, а не да получават стимули за краткосрочни действия с оглед по-голяма печалба, но и по-голям риск. За инвеститорите ще е важно да се оповестяват протоколите от общите събрания. Това може да се прави на веб страницата. За първи път също така се споменава и възнаграждението на борда. Ние сме съгласни, че докладването по отделни страни е добро решение и приветстваме като цяло доклада. Господин Дирон. Мерси, благодаря, господин председател. С това предложение за предложение на директивата за правата на акционерите, комисията отчита, че трябва да отчете дългосрочните инвестиции. Това е чудесно, защото европейската економика страда от постоянен диктат от финансовата рентабилност в краткосрочен план. Отчитането, както е, всички заинтересовани лица, дребните акционери, но също така и служителите, които са богатството на едно предприятие, предприятие чудесно. Това обаче не е достатъчно. Трябваше да се отиде по-далеч по въпроса за липсата на прозрачност, който е, хвърля. Ма, който прикрива дейностите на големите предприятия. Трябва да се настоява за правата за прозрачност, да имаме информация за така наречената данъч, за така нареченото данъчно планиране. Люксликс показа, че еколозите от много отдавна настояват да се даде отговор на въпросите, за които се настоява отдавна. Защото фискалната оптимизация е против е, лоялната конкуренция, защото се прави избор на, на места, където това може да стане. Искам да отдам дълживото на господин Коферати за качеството на неговата работа и за това, че се беше готов да се постигне компромис и да можем да отразим общия интерес за да се преборим с фискалната конкуренция и интересите на големите групи. Госпожо комисар, както, го каза, както казах на господин Московиси и на госпожа Тисен, опрете се на, този, на нашия парламент, за да можете да промените правилата за дейност за да има повече прозрачност и да можем в крайна сметка да сложим край на привилегиите на някои, които противоречат на общия интерес. Госпожа Ферара има думата. Благодаря, господин председател. Драги колеги, преди всичко искам да благодаря на господин Коферато за работата, която свърши. Утре парламента ще има възможност да одобри един доклад, който може да е обрат в корпоративното управление. Е, в, от корпоративна етична гледна точка въвеждат се строги правила за прозрачността, за контрола на възнагражденията на ръководителите и връзката с резултатите. Това е особ... много важен е принципът, на чиято основа може да се възнаграждават ръководителите, които носят отговорност възоснова на конкретни резултати и социалната отговорност. Още нещо, което е много важно за нас е, са свързани с избягването на е, да, на данъци, предприятията ще са длъжни да декларират къде плащат данъците. Това ще бъде от полза за гражданите сериозните предприятия, ще бъде полезно и за самата економика. Спекулантите бяха тези, които предизвикаха е, криза, от която Европа все още не може да излезе. Благодаря. Думата има колегата Бриои. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, кризата показа, че банковите институции предпочитат краткосрочни инвестиции и свръх резултати. Акционерите всъщност постъпиха безотговорно в някои случаи, с което поставиха на карта оцеляването на предприятията. Затова е много важно да се обърнем към заинтересованите групи. Тази директива цели по-голяма прозрачност в отношенията между предприятията и инвеститорите, нещо, което е добро. Същевременно обаче не бива да се отива по-далеч. Нека не сме наивни. Едва ли ние ще можем да регулираме по-добре световната финансова система. Говори се за данък върху финансовите сделки. Единствено този данък ще сложи край на спекулациите и инвестициите в краткосрочни проекти. Благодаря. Колегата Вос има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, в Европа смятам, че вече имаме едно силно дружествено право и комисията в тази област не може да направи много продуктивни предложения. Малко се вземат предвид защитата на миноритарните акционери, малко се вземат предвид спецификите на националното законодателство. Според мен тук не става дума за по-добро регулиране и законодателство. Не може да генерираме растеж, като укрепваме правото, правата на акционерите, нищо не говори против дуалистичните дружествени системи. Не зная дали ролята на Общото събрание е ключова при определене на възнагражденията на директорите. Докладчикът постигна добри компромиси, това е хубаво за дългосрочния ангажимент на акционерите. Няма да се за, заобикали националното законодателство, което е хубаво. Проблематично за мен е обаче е докладването държава по държава. Имаме много различни специфики. Държавите са различни и ще имаме в такъв случай много различни доклади. Господин Хауит. Благодаря, господин председател. И аз привесвам разпоредбите за доклади по страни, като целта е да се постигне данъчна справедливост. Но като докладчик по корпоративната социална отговорност приветствам тезата, че е необходимо да преминем към дългосрочен подход. Това е много важно за устойчивостта. Комисията излезе съобщение, което, в което каза, че е за дългосрочното планиране и на това трябва да се даде стимул. И това е в съответствие с инициативата на програмата на ОНЕ за околната среда и глобалният договор на ОНЕ. Аз подкрепям правилата на акционерите да гласуват възнаграждението на членовете на съвета възнагражденията трябва да бъдат не само на основа на резултатите, но устойчивостта. Аз съжалявам, че правителството на Обединеното кралство смята, че разпоредбите са твърде прескриптивни и, не, много е важно да се ангажират инвеститорите в областта на устойчивостта и социалната отговорност. Благодаря. Господин Фокс има думата. Благодаря, господин председател. Подкрепям идеята за ангажираност на акционерите и по-голяма прозрачност. Струва ми се обаче, че доклада отива твърде далеч и някак си забравя своите цели, като твърде много натоварва бизнеса. Членове 3, F, G и H изискват информация, която не е в пряка полза на обществеността. Защо управителя на активи да е отговорен за понижаване на социалните и екологични рискове, свързани с инвеститорите. Може би комисията трябва да обясни своя подход или спазвай или обяснявай. Не съм съгласен и с допълнителните мерки в подкрепа на дългосрочната ангажираност на акционерите. Акционерите, разбира се, трябва да имат своите права възоснова на инвестирания капитал – най-вече. И накрая включването на изискването за докладване по страни. Всъщност, е, изброяването на компаниите от регулирания пазар е неприемливо. Това няма нищо общо с правата на акционерите и не бива непрекъснато да се включва в различните законодателни предложения трябва да направим това, което Г20 и ОИСР вече са направили международно. Благодаря ангажимента на акционери. Се приветства, но ние сме много далеч от истинска економическа демокрация, особено в управлението на предприятията и участието на дребните акционери. От тази гледна точка, защо да не се създадат първични избори, за да има истинско прияко представителство на легитимните, за да се бъдат представени легитимно дребните акционери на които трябва да дадем повече правомощия. Също така трябва да се санкционират онези предприятия, които ограничават това. Заинтересованите лица трябва да гарантират повече прозрачност на повече прозрачност и като се държи сметка за различията между държавите членки. Всичко това е важно. Ако бъде реализирано, ще даде възможност гражданите и потребителите да имат повече доверие. Не бива да се допуска повече липсата на прозрачност, особено що се отнася до многонационалните предприятия. Колегата Бекер има думата. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, аз приветствам този важен доклад. Приветствам тези, това, тези важни цели, а именно амбицията за акционерите и техния ангажимент. Мисля, че това развитие е положително, особено като имам предвид предишния текст, предишната версия. Аз като австрийски депутат мисля, че е хубаво че се запази структурата на работническия съвет и ръководство. Изменението 27. Смятам, че странно, е, че дори и сред социалистите имаше стремления по отношение на работническия съвет, това са представители на работниците. Това право на работниците е, имаше желание да бъде премахнато. Хубаво е, че това не стана. Идентификацията на акционерите трябва да става по традиционалния начин и докладването страна по страна. То трябва да е аргументирано. Не бива да стигаме до повече бюрокрация. Тук очакваме в тристранната среща нещата да се доизчистят. Honorable Штейнбрук. Господин Штайнбрук. Госпожа Штайнбрук, е, според мен докладът е много подобрен. Настоящият, настоящият текст подобрява прозрачността, но текстът не отива достатъчно на, на, напред по отношение на работническите съвети. Е, питам, искам да попитам християн-демократите, защо сте против участието на работниците и служителите? Именно те имат голям интерес предприятието да има бъдеще, да се развива устойчиво. Освен това, общото събрание на котираните предприятия всеки три години е, Общото събрание трябва да гласува възнагражденията. Това би балансирало до известна степен силите и разпределението на силите в едно предприятие. Господин Фонсторг. There is a blue card for you. Do you want to... А има синя карта към вас. Искате ли да отговорите? Не. господин фон Шторх. Госпожа фон Шторх. Да, говорим за данъчната тайна също така. Но искам да кажа, хубаво би било да няма повече такива тайни. Хубаво би трябвало да се знае какви данъци се плащат във всяка страна. Предприятията са задължени да дават и информация на компетентните органи. Господа Жарегнар каза, трябва ни светлина в е, тъмното. Аз съм на същото мнение. А, една, един път в годината а, би трябвало да се публикува а, информацията за това кой колко печели и кой колко а, данъци плаща. Има един такъв ден в Финландия, този ден се казва Денят на националната завист. Аз съм против една такава практика. Господин Леброн. Е Благодаря, господин председател. Този текст има за цел замяна на безотговорния капитализъм с отговорен Акционерите се насърчават да запазват своите акции за по-дълго време, да не преследват краткосрочната печалба. Освен това е важно акционерите да бъдат идентифицирани и това е добра идея. Всяко предприятие да представя списък на акционерите, за да има прозрачност. Същевременно не би трябвало този списък на акционерите да се разпространява твърде широко би трябвало след две годишно членство на акционера да има право на двоен глас. В този случай ще попречим на поемане на контрола от чуждите предприятия. Един вид това е економически патриотизъм. Господин Шваб има думата. Господин Шваб, благодаря. А, искам най-напред да благодаря на колегите, които постигнаха този компромис. Чудесно е, че можахме да се споразумеем върху нещо общо. Най-вече благодаря на Тадеош Цвивка и на докладчика Коферати. Аз съм убеден, че целта за едно устойчиво развитие на предприятията и повече а, прозрачност, това ни това е общото между всички политически групи. То ни свързва. Въпросът е обаче до каква директива, до къде ще стигне тази директива. За много колеги има една ключова дума и това е докладването страна по страна. Аз не съм специалист по отношение, по отношение на счетоводството, на отчитането, но зная, че а, един професор по данъчно право, който идваше от Обединеното кралство, но смятам той бе представителен със своето мнение за бранша. Той именно каза, че не всичко може да се включи в това докладване. За големите групи не е важно да да докладват страна по страна. Важно е да знаем какви, как се движат паричните потоци в рамките на едно голямо мултинационално предприятие. Тук ни трябва повече прозрачност и информация. И на второ място господин Бекер засегна темата. Трябват ни адекватни решения за всички държави членки. Има различни модели в корпоративното право. И смятам, че компромисите представляват една добра изходна точка за по-нататъчно споразумение. Според мен има още какво да се направи, но успехът може да бъде постигнат. Господин Шваб, има синя карта към вас, госпожа Францулика. Господин Францулик. Fact... Всъщност, Както каза господин Шваб, за да се насърчи дългосрочното инвестиране, дали стимулирането на дългосрочното притежаване на акции е сигурен начин за стимулиране на дългосрочни инвестиции. Може би има и други начини. Благодаря. Благодаря за въпроса, колега. Мисля, че може да се каже, тряб, че ни трябват стимули за инвеститорите, но що се отнася за възнаграждението на директорите, ам, една стратегия за дългосрочното развитие на предприятието би могла да бъде много, много полезна. Но а, не искам не искам да давам допълнителни подробности. Госпожа Жил. Благодаря. Според мен този доклад е много важна стъпка напред не само по отношение на правата на акционерите, но и укриването на данъци. Това е едно от първите досиета, в които парламентът е, изразява своето становище по данъчните въпроси. Фирмите трябва да са прозрачни по отношение на данъците, които плащат. А ако спазват правилата, къде е проблемът? Съгласна съм с експертите, които казват, че докладването по страни е пътят напред. Това е приоритета за моята група по отношение на борбата срещу укриването на данъци. Кое е важното е защо трябва акционерите да поставят под съмнение данъчната политика. Колегите в отдясно също говорят сериозно за укриването на данъци. Думите ви трябва да бъдат превърнати в дейност. Всички ние искаме повече прозрачност по въпросите на данъчното облагане. Обикновените граждани декларират приходите си и плащат данъци и приемат съкрещения в услугите, които им се предоставят, а многонационалните предприятия плащат много малки данъци. Мисля, че това, което представи комисията е демократично решение. Надявам се парламентът откри да подкрепи предложението. Господин Буда има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя колегите, които работиха по доклада, защото това е добро начало. Европейската комисия наистина е необходимо да си постави за цел запазването на сегашните работни места и разкриване на нови работни места чрез по-голяма европейска конкурентоспособност. Всъщност говорим за единия пазар и хармонизирания подход в целия Европейски съюз. За това са ни необходими истински критерии за корпоративно управление, което да работи дългосрочно в интереси на дружествата и на държавите членки. Необходимо е също така да има баланс между защитата на личните данни и гарантираните права на акционерите от една страна и прозрачността от друга страна. Приветствам факта, че можем да говорим за европейска законодателна рамка. Дружествата могат сами да решат как да съставят плановете си за възнаграждението на членовете на управителния съвет. Същевременно корпоративното управление трябва да е такова, че да ангажира и работниците. Господин Негреско е следващия. Най-напред искам да благодаря на докладчика за доклада. Докладът беше много ясен и той включва размишления, е, които, чието, чиято изходна точка беше именно правната комисия. Институционалните инвеститори и акционери, е, акционерите, те трябва да участват, да имат представителство в е, управителния съвет. Важно е за гражданите и за властите, важно е за тях да се види, да се вижда колко данъци се плащат от мултинационалните компании. Трябва да се преборим с данъчните измами и ние в Европейския парламент трябва да дадем решението така че да предотвратим развитие като Лаксликс бъдеще. Благодаря. За минута и половина господин Бенцен. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че ролята на акционерите е много важна. Естествено, акционерите трябва да имат влияние върху при вземането на решенията но смятам, че предложението на комисията ще накара бизнеса да, да престане да бъде гъвкав. Трябва да се погрежим за влиянието на акционерите, да, но не бива да ограничаваме а, правото на дейност на бизнеса. Смятам, че постигнахме добър компромис в парламента, но се надявам на добър компромис и със съвета. Искам да подчертая, борбата срещу данъчните измами е много, е, е много важна. Смятам, че трябва да се съсредоточим върху директивата, която укрепва правата на акционерите, тук въпросите за данъчното облагане нямат място. Те имат място в другата директива. Благодаря. За, един мину... за една минута господин Танк. Извинявайте, има синя карта към вас, господин Бенцен. Приемате ли? Приемате. Добре. Имате 13 секунди. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да разбера господин Бенсен какво смята. Дали смята, че важна конкуренцията между предприятията? Дали, е, дали е, докладването страна по страна ще допринесе за прозрачността? Бих искал да разбера дали господин Бенсен подкрепя докладването страна по страна в този контекст. Господин Бенцен, аз мисля всъщност, че е хубаво, че е укрепена прозрачността, но по отношение на докладването страна по страна, мисля, че е, този елемент е застъпен в много директиви. Е, в този текст става дума за правата на акционерите. Има много различни инициативи, които се споменават непрекъснато. Няма нужда от това. Благодаря. Господин Танк за една минута. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. LuxLeaks показа, че има че няма прозрачност. И всъщност нашето внимание трябва да бъде насочено към неплащането на данъци и укриването на данъци. Ние имаме нужда от информация и повече информация. В противен случай прозрачността не означава нищо. Докладването по страни е задължително за целите на информацията. Много е важно възнагражденията да бъдат справедливи. И ако не разполагаме с информация за това, няма как да преценим. Ето защо е необходимо да има отчети. Трябва обаче да отидем и по-далеч. Благодаря на докладчика и докладчите в Сянка, които постигнаха сериозен напредък. Благодаря следващият оратор, е господин Пирински, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че има елемент от този доклад, който е много важен и трябва да бъде ясно отчетен. Предоставят се убедителни стимули за отговорно корпоративно управление. Имаме разпоредбите за правата на инвеститорите и на акционерите изискванията за докладване на печалбите и на разходите, а докладите по страни са част от всички тези мерки, които целят по-добро корпоративно управление в името на промяна на поведението на дружествата, така че те да не се стремят към краткосрочното, а към това, което наистина обслужва дългосрочните интереси на акционерите и цялото общество. Благодаря. Благодаря за минута и половина, ако не греша, всъщност една, поправя се председателката госпожа Розиер. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, само за да, не можем да не кажем браво. Браво на Серджоков Ферати за забележителната работа, която извърши по тази директива. Текстът е напредък и той насърчава, той е насочен към насърчаване на дългосрочните инвестиции. Създаването на система за докладване по страни ще даде възможност да се констатират маневрите за фискална оптимизация. Многонационалните предприятия ще трябва да декларират открито къде плащат данъци и къде функционират. Всичко това е въпреки желанието на колегите от дясната страна да премахнат мерките за прозрачност. Ако искаме да се получим от Люксликс, ако искаме да подкрепим малките средни предприятия, които създават работните места, ние трябва да приемем мерките, които се предлагат за прекратяване на фискалната оптимизация. Надявам се, че утре ще има сериозно мнозинство е, е, председателката прекъсва ораторката. Следващият оратор е господин Кофот. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, е, струва пари да се поддържа в ход едно общество. Това са все средства и средствата идват от нас чрез данъците ни, но е, някои предприятия е, плащат прекалено малко. Те са заети с е, спекулации, с укриване на данъци. Това става спорт за някои от предприятията. Инвестициите са изключително важни в момента за цели региони. С тази директива се обявява война срещу не безотговорните инвестиции и данъчните измами. Е, трябва да обхване тази директива всички сектори, така че да се обхванат данъците и да се обложат печалбите с данъци там, където се генерира печалбата. Е Благодаря. Браво на Сержио, браво за този доклад, защото той наистина ще увеличи правата на тези, които желаят да се борят с агресивното фискално планиране с цел избягване на данъците. Така можем да сложим край на скандали като LuxLeaks нещо добро за европейския проект, както и развиващите се държави. Много е важно да дадем повече инструменти на фискалната администрация, защото политиките за бюджетни економии са нещо хубаво, но кое задължава многонационалните компании да се отчитат. Хубаво е да има докладване по страни, да има задължителни изисквания за прозрачност във всички отрасли. Благодаря за една минута, госпожа Доц. Благодаря. Много елементи в този доклад следва да бъдат приветствани, но аз искам да се спра на докладването по страни, както казват колегите. Това предполага многонационалните предприятия да предоставят отчети за брой на служителите, оборота в и платените данъци във всяка страна, в която извършват дейност. Акционерите и другите инвеститори имат нужда от тази информация, за да могат да взимат ефективни решения за раз разпределение. Освен това, ние като потребители и граждани имаме право да разполагаме с основна информация за функционирането на предприятията в нашите страни. На трето място, защото повечето предприятия вече предоставят тази информация, тъй като имат седалище само в една страна. Имаме нужда от тази информация и за да могат учените, данъчните органи да установят случаите за злоупотреба. Нека да използваме тази възможност и да създадем по-добри условия за предприятията, инвеститорите и накоплаците Председателката много е, колеги са се записали за процедурата спонтанни изказвания, е, но моля спазвайте времето, задам всичките, думата на всички. Господа е, Шулиан. Благодаря. Аз подкрепям преработването на директивата в посока дългосрочния ангажимент на акционерите – Малките и средни предприятия са в по-неизгодна позиция по отношение на мултинационалните компании, които успяват да укрият данъци в данъчни оазиси, така се изкривява конкуренцията. Ето защо е по-важно, е много важно да имаме повече информация. Мултинационалните концерни, които искат да действат в Европа, използват данъчната ситуация в Европа. Ето защо прозрачността е много важен елемент тук. Благодаря. Господин Капуто. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Вчера аз отправих апел за прозрачност като задължителен елемент на развитието на економиката. Това е необходимо, за да възстановим доверието на гражданите. Сложното, сложно, необходимо е да се изгради климат на доверие между а, стопанските субекти. Мисля, че пътя за постигане на това е яснота и надежната информация. Тази информация трябва да е подробна. Всички ние а, трябва да работим за по-дългосрочен подход Информацията трябва да се предоставя от всички. Липсата на яснота дава възможност за загуба на дългосрочен подход. Това влушава финансовите резултати. Темата за предоставянето на информация е от централно значение. Госпожа Томашич е следващата. Благодаря ви. Докладчикът отчита необходимостта от по-голяма прозрачност на регулирания пазар. Не съм сигурна обаче, че избраните методи ще доведат до тази цел, защото имаме изисквания за докладване на различните заинтересовани групи. Освен това, се обяснява кои са добрите начини за управление на дружествата, но не съм сигурна в крайна сметка, ако говорим за дългосрочна ангажираност, тя няма да се създаде чрез по-голям административен товар. Не, ние искаме да има добра бизнес среда, по-голяма предвидимост, намалени данъци и дерегулиран пазар. Благодаря. Господин Якович gospođo predsjednice благодаря госпожо председател. ясно е че този дебат е на много навременен на фона на економическата криза. Трябва ни нова директива, ново законодателство в областта. Аз одобрявам този доклад, особено като се има предвид компромиса, който постигнахме. Необходима е идентификацията на акционерите на всички котирани предприятия. Е, ясно е, че има нужда и от прозрачност, защото тя ще гарантира една ефективна борба срещу данъчните измами докладването страна по страна, мисля, че това е нещо много полезно, а, поне е така, както сочи и досегашният ни опит. Благодаря. Um това гарантир има за цел да подобри участието на акционерите в упражнението на предприятията и да предотврати съществуващия подход към краткосрочни действия. Тази директива е парадоксална, защото тя като че ли не обръща внимание, че именно инвеститорите се стремят към краткосрочни печалби. Виждаме е, конфликт. Не се гарантира участието на акционерите тази директива поставя такмо обратния въпрос. За да бъде управлението на предприятията дългосрочност, трябва да се включат и местните фактори и служителите в процеса на взимане на решение. Господин Шолца. Благодаря. Преди 15 години Подобни предложения щяха да срещнат съпротива. Но днес нещата изглеждат съвсем различно. Ние преодоляхме една тежка финансова криза, им преживяхме аферата Лик Лукс и това убеди обществеността, че нуждата от прозрачност е голяма. Това въжи и за големите мултинационални предприятия. Те трябва да станат по-прозрачни. Особено, що се отнася до рендитите и до техните печалби. Тогава ще имаме повече доверие в предприятията. Така за бъдеще ще може да сме сигурни, че всички заинтересовани страни спазват правилата. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Докладът предвижда повече обвързаност на акционерите при вземане на решението, по-голяма по прозрачност, облег, данъчни облегчения за дългосрочните акционери. Във Франция бе при прият закон на Фланш миналата година, коя, който закон върви в същата посока. Много критика бе отправена към този доклад, особено, що се отнася до двойните права на, акци... на дългосрочните акционери. Освен това, говори се за диверсифицирани економически площадки, но има ораторката бе прекъсната господин Кели. Uh, Благодаря ви, господин председател. Ясно е, че този доклад е добра идея, но все още не сме постигнали целта си. Положителните моменти са свързани с по-голямото ударение, което пада върху инвестирането в дружествата – Търси се по-голяма ангажираност, защото често инвестициите се правят, но всичко е в краткосрочната печалба. Също така е добре все пак да се упражни някакъв натиск върху тези дружества, да сме сигурни, че те си плащат данъците, Боя се обаче, че трябва да се съобразим и с някои от възраженията. Не мисля, че докладването по страни наистина ще постигне поставената цел. Комисията трябва да се вслуша в парламента и да ни приеме сериозно. Благодаря, господин Фрунзолика не е в залата. Господин Морае се следващият. Благодаря. Докладът Коферати има два акцента. Най-напред социалното измерение на функционирането на една компания. Това е важно. Особено когато сме изправени пред такава голяма безработица в кризата. На второ място акцентът е прозрачност за функционирането на предприятието. Информацията за акционерите, информация за връзката между, информ... между акционерите и директорите. В а, контекста на глобализацията се задават много важни въпроси. Защо дадена компания инвестира в точно определен проект? А, къде Откъде идват парите на компанията? Това свърза, тези, това, тези потоци свързани ли са с пране на пари, с укриване на данъци. Какво правят работниците в компанията? А сега думата има госпожа Юрова. Like Дами и господа, искам да реагирам на въпроса за докладването по страни. Напълно съм съгласна с всички вас, които се изказаха в полза за повече прозрачност. Това е приоритет и на комисията, в това число в контекста на борбата срещу неплащането на данъци и укриването на данъци. Комисията казва да, но ние трябва да решаваме този въпрос чрез друго законодателство, а това е директивата за правата на акционерите. Ние работим интензивно по новото законодателство, което ще поставя акцента върху данъчната прозрачност. Както казах, ние работим по анализа. Ние имаме нужда от детайлен анализ, за да сме сигурни, че няма да се засили административната тежест, че ще се съкрати бюрокрацията и че подходът ни ще бъде максимално ефективен, като очакваме най-добрите възможни резултати. Ние имаме нужда още малко време и, както казах, ние възнамеряваме да направим оценката на въздействието до пролет до следващата пролет. Това е позицията на Европейската комисия. Исках да ви, да ви благодаря за тази дискусия. Мнозина от вас Казаха, че това е директива, която може да насърчи способността и економическия растеж. Благодаря ви за становищата, които изразихте и разчитам на продължаващата ви подкрепа, както и на подкрепата ви при гласуването. Благодаря. Е, господин Коферати има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, които се изказаха не само за това, което казаха, но и за начина по който го казаха. Работата, която свършихме, тя беше трудна и бавна, но се създаде, работи се в един положителен климат. В, ние работим в, работихме в климата на взаимодействие и сътрудничество. Това е резултат от добрата воля, интелигентността на всички докладчици в Сянка и колегите тук. Нашата цел си остава тази, която се съдържа в предложението на Европейската комисия. Ние просто го подсилихме тази цел от една страна стимул за инвеститорите, като, които да гледат на предприятието като на място, където произвеждат богатство, създават богатство, а не място за спекулативни печалби. От друга страна имаме нужда от печалба, печалба за да се борим срещу измамите, неравенството а и за да се борим срещу укриването и неплащането на данъци. Плащането на данъци е дълг това е жертва за всички, както за физическите лица и предприятията, но това, което се плаща, след това се инвестира в обществото, разработват се социални политики. Те няма как иначе да бъдат финансирани. Всички трябва да участват в постигането на тази цел. Сега предоставянето на отчети страна по страна. Казвам го на комисията и госпожа комисаря. Докладът Кайли, който приехме през март, е, настоява тези доклади да се осъществяват е, в е, директивата за отчетите и мисля, че сега въвеждаме нов елемент. Това е подходящата отправна точка. Благодаря за вниманието. Благодаря на докладчика, колега.